Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, колеги. Нека да започнем. Iniziamo i lavori di... Започваме с днешната сесия. В дневния ни ред имаме тежки точки, които като например тази, която е свързана с диоксина в Таранто, ще бъдат разгледани присъствието на заместник председателя на комисията Антонио Таяни. След това другата петиция, която е свързана с тюленовите продукти в Канада. Друга пък е свързана с едно сметище в Франция. Имаме други, които са свързани с испански недвижими имоти, ипотеки, други пък са свързани с Малта и а, замърсяване в а, корабостроителници. И последното утре е един семинар за използването на шистов газ. Нека да одобрим дневния ред. Ако няма възражения, то тогава дневният ред е одобрен. С някои изменения. Те са свързани с седма точка. Седма точка отива на следващото ни заседание през ноември по искане на подписалия петицията. И ще обърнем малко реда. Девета точка ще бъде обсъдена преди осма. Искам да ви припомня, че подписали петициите ще бъдат тук по четвърта, пета, 14, 15 и 19. И 17. Раздали сме един документ от председателството по почтата също ви го бяхме изпратили. Нямаше коментари от колегите. А затова ги смятаме за одобрени. Господин Паго, искате да кажете ли нещо по този въпрос? Виждам в бележките на председателя, че има едно предложение. Е, една от петициите е да бъде отворена отново. Това е 1266, наклона черта 11. Преди две седмици я обсъдихме и решихме да я приключим. И ако се приключи една петиция, единствения повод за нейното отваряне на ново е появата на нови факти. Единственият факт, който ние имаме сега, е едно обвинение. Обвинение срещу два от нашите членове по този въпрос. Ако това е така, възразявам. Не можем да позволим такова развитие на нещата. Ако само обвинението е причината, не би трябвало да се прави. Има си съд е, и за това сме против, възразяваме срещу такъв тип практика. Те, правил колега. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Може би е добре да поясним този въпрос, който спомена току-що колегата. Бях изненадан от факта, че има такова предложение да се отвори отново едно досие, което бе затворено. И според нас, щом е затворено, това е окончателно. Както посочи колегата, няма нито един аргумент, който би оправдал повторно отваряне на тази тема. Неприемливо е казаното, дори показва лош вкус от страна на, петиция, на пет, подарите петицията. Единият факт е за мен, другия е до колегата до мен. Що се отнася до колегата до мен, от самото начало трябваше да отхвърлим една петиция, която поставя под съмнение едно добре аргументирано изказване на колегата, подкрепено от юридическо становище, където се казва, че непотизма не се подкрепя. Само защото има една снимка, където колегата е снимана със собственика на Европарк и той я докосва по ръката. Никога не съм си мислил, че такова нещо е възможно. Вижте четвърта страница на това, което се раздаде – има една доста по-дружелюбна, бих казал, снимка, където госпожа Юзо е с друг колега и никога не би ми хрумнало да си помисля, че това е нещо повече от е, нормален жест. Изобщо не подозирам някакъв вид връзкарство или непотизъм. Затова смятам, че не трябва отново да се отваря това досие. А сега е коментара за мен. Аз съм бил член на правителството на Канарските острови преди 15 на години. Отговарях тогава за земеделието и риболовния сектор и да ми казват, че заради това са, не съм обективен защото я съм имал отношение с парка, тогава трябва да обвините всички от тези хора, които са били в парка. Дори съм я подал петицията, не знае дали не е бил там. Трябва да ви кажа, че този парк изобщо не ме интересува. Те със сигурност имат някакви интереси, но не и аз. И ако погледнем аргументите, че това е едностранно решение, което се взема без да се защити интереса на животните, те тогава мога да кажа, че госпожа Окън господин Мартинес защитиха животните, колегата до мен, самият аз. Нямаше други експерти за тюлените, защото те не можаха да присъстват. Та нямаше други експерти, наистина, но мисля, че всичко е ясно. Различни аргументи бяха представени, дори има едно решение на холандско съдилище. И то подчертава един от фактите, който сме използвали ние при нашето решение, така че няма смисъл отново да се отваря тази тема. Мисля, че на координаторското застание трябва да се обсъди този въпрос, защото наистина е, е срамно да навлизаме в политически конфликти тук. По-късно може да се обсъди. Ако искате нова практика, двама души да решат кое е правилно и не, а останалите изобщо да не го обсъждаме, това е практика, която трябва да се обсъди на състоянието на координаторите, а не тук. А, госпожа Аюса. Eh, Благодаря. Нямам какво да добавя към казаното от преждоговорившия. Бях председател, когато имаше такова едно изложение, имаше групова снимка накрая, затова съм се снимала с президента на парка. Ако аргумента на господина се ограничава единствено и само до това да се опитва да подклажда огън, то тогава не е прав. Особено ако иска да използва такива аргументи. Няма доклад или становище, в което да се казва, че такъв тип тюлени трябва да бъдат пускани в морето. Имаше 2 милиона евро всъщност струваше връщането на тези а, китове много научих за тях дори през последните... Благодаря, каза следващия оратор. Не съм съгласен с госпожа Алкен, че на координаторите е, предстои да обсъдя този въпрос. Не, тук трябва да се обсъди, а не на заседанието на координаторите, защото тогава ще имаме нужда от няколко заседания на координаторите, за да завършим тази тема. Та тук ние приключихме с тази петиция, затворихме петицията и затова призовавам тази петиция да си остане затворена. На трето място, най-сериозното от това, което искам да кажа, искам секретариатът на комисията да ми каже защо е взето решение да се отвори отново тази петиция, след като има такива съмнителни коментари. И всеки път, когато дойде един а, подписал петиция, за да се оплаче, защото не му е харесало гласуването или решението, което сме взели, ли ще отваряме петициите отново. И в заключение, госпожо председател, ние сме суверенна комисия, когато взимаме своите решения, ние сме взели съответното решение. Точка. Това е. Благодаря. Мисля, че Когато е получена петицията, не секретариатът взима решение за това дали петицията да бъде отворена, отворена или закрита. Ние изразихме своето становище и казахме, че няма смисъл да се отваря наново петицията. Още един въпрос, който следва да отчетем, госпожо председател. Ако секретариатът разполага с правните възможности да отхвърли петицията на вносител, както и в този случай, петиция, която не предоставя нова информация към случай, който вече сме анализирали подробно, и всъщност става дума за твърдения, е, които могат да се възприемат е, като клеветнически към колеги. Просто защото човек е заемал определена длъжност и когато анализираш един въпрос е, много съвестно, разбира се, аз, е, господин Валеса и госпожа Юсо не сме от една група, но тогава, когато започна да се правят твърдения за това, че един човек е съветник сега или преди 15 години, това е без значение ние сме отделили нужното внимание на дадена петиция, секретариатът можеше да отговори, да каже, че няма смисъл да се открива на ново петицията поради стъкнатите вече доводи. Комисията е тази, която следва да реши и ние трябва да решим сега и трябва да вземем решение да не откриваме на ново петиция, която сме обсъдили подробно. Мисля, че тук има яв... ясно мнозинство, което е за това петицията да не бъде открита наново. Ние смятаме, че доводите са неубедителни, следователно смятаме, че не бива да бъде отварена наново. Разбира се, има и, и други доводи. Госпожа Алкен, в момента ние провеждаме дискусия. Единствените изтъквани аргументи не аз не искам да обиждам никого, но не сме чули експерти от, от нашите среди. Знам обаче, ние имаме експерти в Дания, имаме богат опит в тази област. Ако сега решим, че ако една страна смята, че има свои експерти е обидно да се канят други експерти, не можем да работим по този начин в комисията. Аз мисля, че вие много вредите на работата на нашата комисия, защото тези експерти не са единствените експерти на света. Имаме множество безпристрастни експерти извън Испания. Благодаря ви, госпожо Окън. Явно, че няма съмнение какво мисли мнозинството в нашата комисия. Исках да изясня онова, което повдигна като коментар господин Мартинес. Имплицитно в изказванията на колегите също се съдържаше това. Секретариатът не взема решение по този въпрос. Имаме си процедура, която практикуваме. Тя е свързана с нови документи, които стигат до нашата комисия тогава секретарията прави предложение, изпраща се на членовете на комисията това предложение от секретарията, които имат време да решат, след като разгледат документа. В този случай сега сме на мястото, където се гласува. Всички се изразиха, с изключение на госпожа Окен, са за това да не се отваря на ново тази петиция, особено като си има предвид, е, че новата информация чисто и просто едно съобщение за това, че госпожа Юсо е била близо до съответното лице, но това не е нещо ново. И няма смисъл отново да се отваря петицията. И за това с мнозинство явно ние тук решаваме да не включваме петицията в списъка на онези, които ще бъдат отворени наново. Няма други възражения за останалата част предложението, което има тук в съдържанието, което сме ви раздали, извинете, в документа, който сме ви раздали, си остава такова каквото е. Освен това, ви раздадахме един списък с а, искания, които трябва да бъдат обсъдени. Отново има предложение, което е разработено от секретарията. По това предложение всеки член на комисията трябва да се изкаже. Затова приканвам членовете на комисията да излязат до 18 октомври да излязат със становище. Когато няма възражение, предложението ще се смята за прието, така както е раздадено от секретарията. Съобщение, трета точка. Искам да ви информирам, че губим един член на секретарията, защото отива, може би, на по-приятно място в Европейската комисия. Каролин Люфлер над 3 години работи при нас и ще започне да работи в Европейската комисия. мисля, че споделям общото желание да и благодарим за работата, която извърши тук за нашата комисия и най-вече и желаем успех на следващата и длъжност. Е, да, е, Али. И така от 17 е, часа ще има заседание на координаторите. То ще спре работата на нашата комисия. Работата е, след това, т.е. от 5 часа, ще бъде по един документ, който ви е раздаден. Първа точка за заседанието на координаторите е процедурата за информационния портал на комисията. И други колеги могат да се заинтересуват. Затова по първата точка, ако някой иска да участва, може да остане и да участва в заседанието на координаторите. Няма други съобщения. Преминавам към четвърта точка на дневния ред. Първата петиция, която е записана. И така, първата петиция 1044 е от 2011, внесена от Джоана Слаб с британско гражданство от името на Humane Society International, подкрепена от 22 подписа относно препоръката на канадското правителство във връзка с арбитражен съвет на Световната търговска организация относно прилагането на регламент 1007 от 2009 на Европейския парламент и на съвета относно търговията с тюленови продукти. Иска се да се обсъди правилното прилагане на този регламент. Имаме тук вносителя. Давам ви думата за 5 минути. Thank you. Uh, On behalf of Humane Society International. От името на Humane Society International и над 20 000 души, които са се подписали отвъд и над тези 22, които подкрепиха в началото петицията. Искам да ви благодаря, госпожо Масони, за възможността за втори път да говоря пред комисията по този въпрос. Става дума за една петиция за споразумение, както и проблемите, които възникват от страна на, търгов... на канадското правителство във връзка с арбитражен съвет на Световната търговска организация. Преди две седмици канадското и норвежкото правителство обявиха, че ще продължават да успорват решението на СТО и искат бързо да се сформира един борт. Те казват, че това законодателство не спазва правилата на СТО и че търговията с продукти от тюлен би трябвало да бъде възстановена. Европейски съюз наложи своя забрана и от тогава насетне започна да намалява търговията с такива продукти. Русия забрани внасянето на тюленова кожа и така затвори един голям пазар за продукти от тюлен. Тайван също въвежда забрана на продукти от морски бозайници. Дори Сената ще го обсъди, след като швейцарския парламент гласува за това да се забранят тези продукти, които идват от нечовешко отношение към тюлените. Тоест, тази търговия вече наистина е в запад, дори до такава степен, че канадското правителство даде субсидия от 3,6 милиона на тази индустрия в Канада, за да продължат те да съществуват. Има огромни количества складирани кожи на тюлени, които не са продадени и стоят на склад. Избиването на тюлени в Канада не се е подобрило, т.е. няма никаква разлика от положението 2009, когато парламент реши да го забрани. Ето, показвам ви кадри. Ние продължаваме да документираме как по нечовешки начин малки тюленчета биват избивани, пребивани и, и ужасяващи кадри на, на, на, на нечовешко отношение. Умират в агония тези тюлени или биват стреляни от упор. Е, ужасяващи са тези кадри. Добрите новини са, че поради затварянето на европейските пазари, Хиляди тюлени бяха спасени от такава ужасяваща съдба. Е, продължаваше стокоста, но все пак има наваляване на е, обема и на търговията и съответно на избиването тива тюлени поради намаляването на търговията. Е, Канада продължава да успорва в СТО европейското решение. Ние смятаме, че това е пряко пряка атака срещу моралните ценности на европейските граждани и собствените и нашите европейски демократични процеси. Несъмнено, юристите на комисията ще защитат наистина аргументирано в СТО, когато се разглежда делото нашата позиция, но ние като граждани се безпокоим за това, че Европейската комисия сега а, води преговори за споразумение за свободна търговия с канадското правителство, без а, да настоява да се отегли иска, който успорва пред СТО европейското законодателство като предпоставка. Не може да има такава сделка, такива преговори, когато Канада прави всичко възможно да подкопае демократичното решение на Европейския съюз с какви решения, извинете, с какви стоки да търгува и с какви не. Последния път, когато говорих тук, представителката, представителят на, на комисията беше съгласен с мен и той обаче заяви, че е, този иск пред СТО е съвсем различен и няма нищо общо с поразумението за свободна търговия. Вие мислите ли по същия начин? Миналата година парламентът прие една резолюция за търговските отношения Европейски съюз Канада. Там е записано, че оспорване е, на практики пред СТО върви в разрез с добрите търговски отношения и по този начин се застрашава подписването на споразумение за търговия. Мнозина се подписаха пред, под една такава петиция, която спорва позицията на Канада. Европейската комисия се опита да, разреш... да раздели тези два въпроса. Част от депутатите, които са против, са тук. Но освен на тюлените, продължават да има визови изисквания и за българи, и за румънци, и за много други а, граждани, което според мен, заедно с проблема с тюлените, би трябвало да бъде пречка за подписване на такова споразумение за търговия. Много други неща а, тук са заложени на карта, не само забраната за търговия с тюленови продукти крайна сметка говорим и за реномето на, на парламента в очите на гражданите. Ако парламента не може да защити собственото си за законодателство, обикновеният гражданин ще загуби доверие в политическия процес. За това искам да попитам вашата комисия, ние като граждани, как да вярваме в Европейския парламент, ако той не защитава законодателство, което е прокарал и подписва една търговска сделка, която ще донесе е, милиарди на държава, която не зачита нашите морални е, ценности. С Лисабонския договор е, Европейския парламент има право да принуди другите да спазват негово, да чуят неговия глас. Затова ви призоваваме ясно да го изразите. Благодаря. Thank you, Chair. Um, I just want to strongly endorse what the... Искам да изразя категорична подкрепа за казаното от вносителката. Моите становища винаги са били ясни. Мисля, че не може човек спокойно да гледа убийството на тези тюлени това не е само въпрос за правата на животните. А, това е... Тук е, се повдига въпроса и за правомощията на парламента. Парламентът многократно е излизал със становище, в които настоява да се сложи край на убийство на тюлени. А, обръщали сме се пред канадската страна с предупреждение а, да не е, обжалва пред е, СТО. Всяко... Ние трябва да защитаваме всяки, всяко европейско законодателство. А, този конкретен случай е особено важен за парламента. А, ние сме длъжни да защитаваме това законодателство и трябва да кажем ясно на канадците, че не сме доволни от спора в СТО. И този иск няма нищо общо с свободната търговия. И ние ще излезем с ясно становище против споразумението. Председателка, Извинявайте, имаше недоразумение между мен и господин Лоу. Трябваше да дам думата на представителя на комисията, дам думата на господин Колин Браун и след това ще дам думата и на другите депутати. Заповядай. Добър ден! Благодаря ви за това, че ни дадахте възможността да отговорим на проблеми, на въпросите повдигнати в петицията. Ще се спра накратко на четири въпроса. Както каза госпожа Лоу, Канада действително е, внесе нов иск в СЕТЕЛ заедно с Норвегия. Четирите въпроса, на които искам да се спра накратко, са следните. Да повторя, че комисията, разбира се, ще защитава енергично законодателството. Както знаете, ние участваме активно в разработването на предложението, но също така държим прието законодателство да съответства на изискванията и нормативите на СТО. Освен това, искам да потвърдя, че в споразумението за свободна търговия с Канада по никакъв начин няма да се подкопават правомощията на Европейския съюз за устояване на това законодателство. Трето, в Европейската комисия ние не смятаме, че е разумно да се договаря е, решение в рамките на СТО, за да не бъде възприето от Канада като признак на слабост. Законодателството си да се е много важно, ние започнахме дела срещу Канада, през които се гледат от СТО. На четвърто място искам да напомня, както отбеляза и вносителката, че не само Канада внесе иска. Искът е внесен и от Норвегия. Е, и ние е, смятаме, че единственият начин да разделим е, Канада и Норвегия е да видим какво може да се направи за законодателството за тюлените. За комисията това е неприемливо, така че не виждаме перспектива за евентуално решение, което да отчита и Канада, и Норвегия. И накрая искам да кажа, че разбира се, ние отбелязваме призива на вносителката към парламента да отстоява становището си. Господин Мартин говори за законодателството и за правомощията ни. Това е, става дума законодателство, прието и от парламента, и от съвета. Комисията е тази, която прилага на практика и следи за спазването на практика на това законодателство. Така че е, можете да бъдете сигурни, че ние ще следим за спазването на това законодателство. Благодаря, господин Тейлър. Благодаря. Слушах си интерес казаното от комисията и от колегата Мартин. Мисля, че няма съмнение какво мисли парламента. Още през 1993 година приехме директива за внос на някои е, продукти от е, е, тюлени. През е, юли 2008 година бяха приети мерки. Например, комисията прие предложение за забрана на такива продукти. През май 2009 година парламентът с голямо мнозинство гласува за категорична забрана за търговия с такива продукти. Съпротивата е ясна. Парламентът е изразил своето становище. Отговорът на комисията на петицията е в смисъл, че двете не могат да бъдат свързани, че не могат да поискат от Канада да оттегли а, иска си пред СЕТЕО. Аз бих казал, че проблемът няма да се реши от само себе си. И ако комисията е убедена, че ще постигнем а, победа, би било грешка да искаме от канаста да отеглят иска си. И се питам дали комисията би обмислила друга позиция. Вместо да настояваме пред Канада да отегли иска си, да поеме ангажимента да не ратифицира СИТА, докато делото не е решено в СТО, защото ясно е, че канадците ловци на тюлени си изкарват прехраната от износ на продукти. Сита е от полза за, за канадския сектор, и стоиността е около 200 милиона. Рибното стопанство в Европейския съюз ще загуби 6 милиона евро годишно. Мисля, че всичко това говори за въздействието на законодателството от гледна точка на търговията с рибни продукти. И ако можем да окажем влияние върху канадците, като не ратифицираме СИТА, докато не бъде решен въпроса в СТО, надяваме се, че ще спечелите. Надяваме се, че парламентът ще получи онова, за което настоява от 1993 година. Така че аз бих призовал петицията да остане открита за да продължим работата си. Очаквам отговора ви, господин Браун. но Мога да ви представя своите съображения в писмен вид. Господин Мартинес Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Вносителката на петицията е по един блестящ начин ни я представи по един блестящ и изключително убедителен, освен това, начин. Единственото, което ми липсваше до този момент е, беше някакъв нагледен снимков материал. Видях обаче, че вносителката на петицията вече е донесла и такива снимки. Изобщо беше впечатляващо. Всеки път, когато видя подобни картини, си казвам, че просто не може да бъде невероятно една държава като Канада да допуска да се случват такива неща. Защото канадците обикновено са хора, които държат на тези неща и не само това, те си позволяват и да получават останалите народи. А тук когато видим какво а, вършат самите канадци, ни побиват тръпки. В този смисъл аз подкрепям това, което се каза до този момент. Мисля, че вече казахме каква ни е позицията, смятам, че, каква е нашата позиция и смятам, че това, което а, а, е казал до този момент, продължава да бъде валидно. А, мисля, че това е една тема, по която парламента вече многократно се е изразявал своето мнение и то а, доста еднозначно. Не бива да допускаме тази тема а, да бъде а, изтласкана някъде на заден план. А, тази тема не е свързана с човешки съдби или с някакви големи е, суми. Тук става дума за ценности, е, които ние трябва да защитаваме с цялата си енергия. Смятам, че всички, които присъстват днес, са убедени в това, че е, си заслужава да дадем цялата си подкрепа е, за делото, представено ни от носителката на е, петицията. Благодаря, госпожо председател. Аз следя тази тема от години и установяваме, че дори и да нямаше забрана върху разпространението на тюленови продукти, пак нещата ще да стоят по същия начин. Ние всъщност не разбираме за какво се борят канадците, защото изчезна пазара за тези продукти. В момента имаме еднозначно становище на комисията, еднозначно становище на парламента. Комисията също изцяло на наша страна. Какво може да се направи от тук нататък? Аз бих оставил петицията отворена за да видим как ще продължи да се развива тази е, тема. Или пък нека да го кажем по друг начин. Аз очаквам в края на работата по тази петиция да имаме споразумение за свободна търговия, включващо забрана на търговията с е, тюленови продукти. Това трябва да бъде крайната ни цел. Каква ще бъде, стратегията и тактиката, които ще изберем, е, трябва да а, е, а, решим. бихме могли да започнем нещата. А, по категоричен начин да кажем на канадците в самото начало, че няма да има преговори, ако не се забрани търговията с тюленови продукти. Изобщо въпроса за стратегията и за тактиката трябва да бъде е, уточнен. Е, мисля, че с този въпрос трябва да се вземат специалистите по изработка на подобни търговски е, споразумения това, което ми се иска е да бъдем своевременно информирани, ако нещата не се развиват така, както ние бихме искали. Защото това, което няма да ни от полза, е едно споразумение с Канада, което остава отворена врата пред търговията с тюленови продукти. Има реплика от името на дамата, която е внесла петиция. Uh, благодаря. Аз просто искам да благодаря на депутатите, които изказаха своята подкрепа за нашата петиция. един отговор към това, което каза господин Яр, ако правилно а, а, съм разбрала превода. А, имаше времена, когато търговията с толянови продукти беше забранена. А, и тази забрана беше изказана по време, когато все още имаше пазар за а, тези а, продукти, продукти доставени предимно от а, канадците. Така че търговията не беше пренебрежимо малка, но както и да е, благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това, че оставяте петицията отворена. Мисля, че има мнозинство в позицията ни за това, че е необходимо да остане отворена тази петиция. Не бива да забравяме и съобщенията, които ни направи представителя на комисията. Тъй като нямаше възражения, можем да пишем на комисията една нота, в която да запишем, че искаме Европейската комисия да настоява да се защити общностното законодателство и в същото време, както предложи господин Тейлър, да гласуваме така, че да не се приеме економическото споразумение с Канада, докато Канада не започне да зачита европейското законодателство. Ако няма възражения, можем да предадем тази нота на Европейската комисия. Благодаря и на дамата, която внесе петицията. Преминаваме е към следващата петиция. 0359211, внесена от Кристина Шефчи с полско гражданство, подкрепа от 870 подписа относно строителството на инсталация за биогаз в Конопника. Става дума за законодателството на ЕС в областта на околната среда и нарушение на това законодателство. Пак казвам, строителство на инсталация за биогаз близо до природен резерват. Петицията бе разследвана от Европейската комисия бяха интегрирани документи и на базата на това съчетаване на документи комисията на 17 март 2012 излезе с становище, което изпрати на нашата комисия и там се заявява, че фактите, които са обявени, не са релевантни към този риск, който, за който се твърди, че застрашава гражданите. Не присъства подписалия петицията. Давам думата на представителя на комисията, който да ни даде някакви новини, за да можем да вземем решение. Алисия Козловска има думата. Thank you very much. Um, the commission has been... Благодаря. Комисията наскоро получи решението на полския съд, е, което е, потвърждава решението на местните власти да не изисква е, скрининг. Процесът в Полша все още не е приключил. Когато получим последното съдебно становище, вносителя на петицията ще може да продължи. Националният съд в Польша установи процедурни нарушения. Директивата, за съжаление, не казва какво трябва да се случи при подобно развитие на ситуацията съда постанови, че поручвателни работи трябва да бъдат извършени преди началото на самия проект. Независимо от това, може да се случат процедурни грешки и те да бъдат констатирани след строителните работи. Съда а, не казва в подробности какво трябва да се случи в такъв случай, но съда признава, че националните власти трябва да имат възможност при изключителни обстоятелства да поправят процедурата когато не е изчерпан пътя и не са изчерпани възможностите на националното правосъдие. Комисията няма възможност да се намеси а, и да се свържа с полските власти. И това е така, докато тече е, е, процедурата в е, Польша. Thank you. Anybody want... Благодаря. Някой желая ли да вземе думата? In attesa делесито. Очакваме явно резултата на процедурата, за която ни информирахте от Европейската комисия. И наистина е добре да оставим, да оставим отворена тази петиция, за да може да имаме аргументирано становище накрая и тогава да приключим с нея. Първо ще получим необходимата информация. Е, ще помолим Европейската комисия да ни информира какво се случва. Благодаря. Преминавам към... Госпожа Алкен има думата. Е, Преди да приключим с темата, имаме отново случай без оценка на въздействието върху околната среда. Трябва да видим какво се случва. Да видим какво ще се случи. И аз това казах, казва председателката. Няма нищо. Пасямо на alla petizione 7. Следващата петиция 0751 е от 2011 година, внесена от Жан-Луи Посте с френско гражданство. От името на Мов Вивант, дружество, подкрепена от два подписа по петицията относно твърдение за нарушение на директивата 31 от 99 на Европейската комисия относно депонирането на отпадъци от страна на промишлено депо за безопасни отпадъци. Тук е оратора 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожи и господа депутати. Благодаря на представителите на Европейската комисия. Ние внесохме тази петиция на 22 юли 2011 година и в която се оплакваме от спазването на директивата за депониране на отпадъци от префекта, които приеха това депо да бъде разположено в зона, която не съответства на разпоредбите на директивата, по-конкретно наличието на подпочвени води, на много важен воден ресурс във Франция. Той трябва да бъде защитаван също така поради наличието на горски масиви, които виждате на картата. Това е район в, с богата флора и фауна. А, депото се намира в ляво по протежението на а, път. И всичко това в район, в район, който е защитен. Поради близостта на това, на на това депо до защитени реки, които се вливат в Луара. Това е влажна зона, която е, е с богата флора и фауна. Ние сме ви представили документ е, през 2011 година. Там е, са описани е, всички биотопи Две сдружения са вносителите на тази петиция. Едната е Мовивант, чийто председател съм аз, и Сдружението на приятелите на гората Бюси. Председателката е зад мен. И ние представляваме членовете на тези сдружения Пористият характер на подпочвения слой, както виждате, районът е много близо до Орлеан. Червената, червената точка в ляво на тази карта Слоят е много порест и тъй като има много пукнатини, карстов характер има слоят, следователно отпадъците тровят подпочвените води. Ние се намираме под една каверна ето защо префекта на Луара прие е, ни се чудим защо префекта прие е, този е, това депо да бъде разположено там. Ние сме внесли необходимите документи. Господин Мъже направи няколко грешки. Например, той отрича карстовия характер – Сондажите и проучванията, които сме направили, говорят, че има няколко пукнатини от 50 см. Очевидно става дума за каверна. Също така пукнатините са ня... има пукнатини, които са няколко метра. Това, което виждате, е резултат от кариера. Документа, който сме приложили, не говори за кариера. Има само една кариера от този тип в съседната община. Проучването, което беше направено в рамките на 5 дни, което е основа за издаването на разрешително, не обръща внимание на карстовия характер и отрича наличието на карстов характер. Но ние имаме карти, които говорят за тъкмо обратното, за карстов характер и Следователно е избран район, който не е бил достатъчно проучен и има а, каверни от а, 50 сантиметри понякога и повече. И когато и много често, когато се извършват ремонтни работи, има срутване на терена и ако бъде изградено здание, той ще е, запуши е, каверните. Когато разбира се, мембраните не биха издържали. С други думи, смятаме, че районът е, е неудачно подбран и не отговаря на европейските изисквания. Ние сме приложили документи, които показват как при тогава, когато а, каверната не, не издържи, ще възникнат последици, които стават ясни от тази рисунка. Това е мястото на сондажите. Сондаж SC4 на запад от депото. Това е районът, в който се намира каверната и ние смятаме, че трябва, операторът трябва да направи проучвания, тъй като трябва да се провери дали има опасност от срутвания. Друг въпрос, който сме отправили към комисията наскоро, Освен това, разлика в е, капацитета на депото. В нашия регион има 4 инсинератора. Има разлика в капацитета от 120 хиляди. Един от инсинераторите има капацитет от 250 хиляди. Ето това е потребностите са 130 хиляди тона. С други думи, се, склад... се депонират допад... отпадъци, които се пренасят отдалеч. Отпадъците от град Осел на 160 км се транспортират в Северен Орлеан, а има от друга страна един инсератор с неоползотворен капацитет от 130 хиляди тона. Ние смятаме, че не биваше да се разреши да, да се разрешава пренасянето и депонирането на тези отпадъци. Ние сме направили снимки е, на биоотпадъци, отпадъци от супермаркетите, от хранително-вкусовата промишленост, от ресторантите. Е, Европейската директива от 89-та в член 5 на предвижда по друг начин да се третират тези отпадъци и също така предвижда тяхното оползотворяване. И накрая ние сме подчертали опасността от пожар. Вече имало случай на пожар на този обект. Но това, което бихме искали, е да се отмени разрешението за този обект, за това депо. Ако това обаче не е възможно да се направят допълнителни сондажи и проучвания и да не се допуска разширяването му. От, депото се експлуатира от 3 години ще се експлуатира общо 12. Комисията издаде общо взето благоприятно решение с една резерва и тя е да не се разширява сметището и ние ви призоваваме да се намесите пред френската държава. Благодаря много. Господин Замбриски от Европейската комисия. Благодаря. Проблемите, е, свързани с е, дебата, са най-често срещани е, тъй като те не са причиняват дискомфорт на а, съседите. И освен това, а, а, директивата а, остава доста голяма свобода за избор на разположението на депата. Решението за разрешаването на депата се взема от страните членки, които не бива да издават такова разрешително, освен ако не са се уверили, че депото за отпадъци не застрашава околната среда. Освен това, трябва да се предоставя информация за предполагаемия е риск. Случаят по тази петиция на два пъти беше отнесен към а, съда, който не го уважи. Така че а, комисията и комисията няма а, възможност да проучва в а, детайли всеки един случай, изложени в а, различни петиции. освен ако решенията на националните съдилища не нарушават европейското законодателство. Така че ние нямаме а, а, причина, поради която да се намесим в случая. Благодаря. Thank you, Mr. Болан. Благодаря, господин Булан. Благодаря. Благодаря на вносителя за въпросите му и за загрижеността му към околната среда. Очевидно случаят повдига някои въпроси, които можем да зададем и към комисията дали директивата 9931 за а, депонирането на отпадъци е спазена по отношение на третирането на биоотпадъци и на биоразградими отпадъци. Мисля, че комисията трябва да се спре на този въпрос. После за височината на, депото и натискът върху подпочвения слой. Разумна ли е височината и комисията не може ли да се намеси тази височина да бъде намалена? за да се избегне срутване на почвата. Експлоатацията, за която говорим, е от, за срок от 12 години. Има ли опасност след 12 години да, се, да има пропадане на почвата? Има ли опасност от замърсяване на подпочвените води? Освен това, в края на експозето вие споменахте наличието на множество е, обекти в е, Луаре. Спазени ли са изискванията за транспортиране на отпадъци? И в този департамент спазени ли са изискванията за за да се отчете опасността за подземните, за подпочвените води, имайки предвид наличието на няколко депа за отпадъци. Госпожа Окен има думата. Исках да допълня казаното. Отново и отново и отново. Едно и също. Директивата за отпадъците не се спазва. Постоянно заседаваме на тази тема. Може би не съм разбрала, но доколкото разбрах, има интерес да се опазат подпочвените води, които са в близост. проблематично е да се казва, че това не ни засяга. Имаме си директива. Има законодателство за отпадъците. Европейско законодателство. Трябва да попитаме какви са альтернативите, така че да се зачете директивата и да се спази тя, да има сортиране на отпадъците, а, рециклиране, оползотворяване и така нататък. Няма ли идеи по този въпрос? Чисто и просто се правят нови сметища. И това е. 25 метра е нищо. Eh, Благодаря. Следващия оратор. Да, права сте. Но, освен, че имаме директива, има и доклад, който е изготвен. Госпожа Алкен, както знаем, работи по този доклад. Така че има информация и в него. Има ли друг колега, който иска да се изкаже, преди да дам отново думата на вносителя? Autres personnes qui sont parlées, alors няма други желаящи, затова давам думата на вас. Благодаря. Мога да добавя това, че за съжаление префекта на Луаре не е наясно с необходимостта от оползотворяване на биоразградимите отпадъци. Той беше очуден на, на среща, която проведахме от това, че е издал разрешение за това отпадъци от супермаркетите да бъдат складирани в това депо. В допълнение към това, което беше казано тук, Аз не съм запознат с депа от 25, с 25 метра височина, които да са с отпадъци от един тип. Основният ни проблем е, че ако има пропадане, геомебраната ще се скъса и ще се замърсят водите. Колкото повече натиск се оказва, толкова повече се повишава опасността от замърсяване на реката Мов, която се влива в Луара. Благодаря за вниманието, но ние сме тук пред Европейския парламент, защото не разбираме адми... френските административни а, и а, юридически инстанции, а, които не разбират за каква опасност става дума. Предлагам, господин председател, тази петиция да остане отворена, за да получим допълнителна информация е, от ползотворяването на определени отпадъци, което е приоритет. И изключването на това депо от обхвата е, не е нещо, с което можем да се съгласим. Госпожа Алкен има думата. Искам да кажа само, че ни... комисия трябва да ни даде отговор на въпроса за подпочвените води. Е, не искаме да им обърне внимание, че има приета директива и трябва да приемат новаторски мерки по отношение на сметищата. Е, става дума за това да спазим директивите, а не просто да е, кажем националните органи да си свършат работата. Искаме отговор от комисията. Добре, не знам дали комисията ще може сега да даде отговор на госпожа Алкен. Може би да изчакаме информация да ни бъде изпратена по въпроса. Но, комисия, но нашата комисия решава а, тази петиция да остане отворена. Комисията иска ли да добави нещо? От това, което чух, Въпросите бяха различни от това, което чухме в началото. Първоначално те бяха свързани с местонахождението на това депо. От други депутати сега чух въпроси, които са свързани с цялата организация на управлението на отпадъците във Франция. Или поне в този регион на Франция. Можем да дадем и друга информация но сега мога да кажа, че държавите членки имат свобода в това отношение. Има съответни цели, които са заложени, свързани с биоразложимите отпадъци, пак такива цели заложени за рециклиране, но тези цели трябва да бъдат постигнати на ниво държава. Така че няма как Европейската комисия да се намеси а, по конкретни региони, т.е. на ниво регион. Creative... Много творческо тълкование на законодателството на Съюза чухме току-що. Изненадана съм, че комисията заявява, че мисли така. Какво правите вие, питам аз, за да изпълните европейското законодателство? Не можем да кажем, че има национални цели и това е, и да спрем до тук. Не искам отговор сега, защото не искам друг а, такъв творчески отговор. Просто казвам, че искаме да чуем какво правят те, за да обяснят и на региона, и на държавата какво трябва да прави. Добре, благодаря. Маргарет, разбира се, че имаш право да поискаш такава информация. Освен това, както посочихме, петицията остава отворена. И може да поискаме информация от префектурата в Луаре за това, което се е случило тук. И ще изчакаме отговорите на комисията и префектурата. Преминаваме към... Не. Седем пада и сега стигаме до цяла поредица петиции, свързани с финансови услуги. Осма петиция. От Мариана Йорга, румънско гражданство, свързана с ипотеки и нарушаване на Испанската конституция. 179 след това от Хосе Мануел Алварес Мартин, испанец, свързан с приемането на Датио Ин Солутум. И трета петиция, 644, пак от господин Алварес, с испанско гражданство, относно ипотечните практики. И отново въвеждането на принципа Датио Ин Солутум в Испания. Мисля, Че в името на комисията господин Ванестевски ще се изкаже. Тези три петиции са събрани на едно място, защото са свързани с една и съща тематика и тримата вносители или двама вносители, защото е, има дублиране. Един е изпратил две петиции са свързани с процедури е, по невъзможност за изплащане на ипотеките в Испания и по-специално вносителите се оплакват от факта, че испанското правителство инициира такива процедури при неизплащане на ипотечни кредити и започва иземване на собствеността. иска се също от Европейския съюз да се намеси и да накара испанското правителство да въведи датио инсолутум като процедура в законодателството. Ние анализирахме тези две процедури и не е в компетентностите на Европейския съюз да се намеси. Процедури по встъпване на кредитора във владение се регулират на, на национална база, на, т.е. национално ниво и същото се отнася и до решението Датио ин Солутум. Разглеждаме внимателно въпроса и в подготовка на директивата за ипотечните кредити излязахме с един документ, който анализира мерките, които могат да предотвратят влизането на кредитора във владение, на имуществото, но това са практики само на държавите членки, т.е. някакви насоки за публичната администрация на национално ниво. За да бъдат предотвратени такива проблеми в бъдеще, Предложихме директивата за ипотечните кредити. Тя се обсъжда в парламента и съвета сега. Но тази директива засяга само а, етапа преди изключване на договора за ипотечен кредит, а не след това. И накрая искам да повторя, Европейския съюз няма компетенции да се намеси в тази сфера. Господин Майер има думата. Господин председател, първо а, искам да изкажа своето съжаление за това, че вносителя на петицията не присъства тъй като тук става дума за един въпрос, който е голям социален проблем в Испания, в условията на тази засегна Испания. Аз имам редица въпроси към комисията. Вече зададох една част от тях, получих писмен отговор. Комисията ми отговори, че тя не възнамерява да а, вземе мерки в тази област. Мисля, че наша задача е да убедим комисията е, в необходимостта от нейната намеса за въвеждане на датио инсулутум. Е, мисля, че трябва да имаме един глобален общ критерий в Европейския съюз, е, който да въжи и за други държави които нямат такова нещо, защото Франция, Португалия, например, са предвидили датио инсулутум. Много испанци са пряко засегнати тъй като мнозина са останали без работа, неплатежоспособни са, не могат да а, обслужват ипотеките си, а когато това е така, те принудително трябва да напуснат домовете си като а, а, къщата или имота не става собственост на банката, а длъжниците трябва да продължат да изплащат ипотеката. За да престане това да бъде така, трябва да се въведе принципа датио инсулутум. До този момент уреждането на въпросите в тази област беше предоставено на самите банки, а, а от втората половина на 2012 година такива случаи, тези случаи зачастиха, има по 520 дневно. Важно е на засегнатите граждани да се предостави все пак е, някакво подходящо жилище. Изобщо трябва да се направи нещо. Е, говорили сме вече в е, нашата комисия за това, че комисията трябва да признае, че тук имаме един вакуум, който трябва да бъде запълнен. Затова ние смятаме, че трябва нещо да се направи и това е важно не само за Испания, но и за други държави, е, тъй като ако няма дати инсултум, това ще бъде зле за всички. За това нека да предвидим възможност да дойдат носителите на петициите, те да се изкажат, за да може в крайна сметка да се види и да се признае необходимостта от създаването на някакво законодателство, което да предвиди е, въвеждането на принципа Датио Инсулутум във всички държави. няма някакви минимални стандарти, зададени от комисията, а мисля, че такива стандарти трябва да се предвидят един такъв стандарт да бъде е, датио инсулуто. Още веднъж повтарям, е, трябва да дадем възможност на вносителите на петицията да присъстват е, и още веднъж да дискутираме необходимостта от въвеждането и изобщо регламентирането на тези тези въпроси в европейския мащаб. Председателя, искам да ви кажа три неща. Първо, вносителите на петицията бяха на време информирани, а те не дойдоха. Така ми каза секретарята. Те бяха информирани, но не дойдоха. Може да обсъдим още веднъж този въпрос на заседанието на е, координаторите. Освен това, те ще получат шанса да дойдат. Тъй като правилник е, постановява, че след като един депутат жела една, е, една петиция да остане отворена, трябва да бъдат изслушани вносителите. Комисията каза, че е, уреждането на тези въпроси не може да стане на европейско равнище. През е, март е, съвета на министрите на Испания прие указ относно неплатежоспособността, но вие сте прав. Вносителите на петициите трябва да имат възможност да дойдат трябва обаче да се обсъди с секретарята и да се види те защо не са дошли. Ако вносителите на петициите казват, че не знаят, че трябвало да дойдат, това не е вярно. Нека обаче сега да преминем към петиция по точка 9, внесена от Джон Парсън с британско гражданство от името на групата за действие на Коста Делсо относно липсата на процедури за разглеждане на жалби в Испания. Заповядайте, комисията има дума че Британс... Британските граждани е, са получили различни финансови е, услуги. Те са описали взаимоотношенията си с доставчици на услуги и съответните услуги. Що се отнася до доставчиците, инвеститорите са имали взаимоотношения с нерегистрирани и нерегулирали съветници. В петицията вносителят повдига въпроса за липсата на процедура за подаване на искове и липсата на финансов омбудсман в Испания. Комисията отбелязва разпоредбите за за нерегулирания характер на множество консултанти. Комисията иска да отбележи, че има различни законодателни актове, които имат отношение към петицията. На първо, предоставянето на инвестиционни услуги е, е уредена от директива от, е, прията от 2007 година. Инвестиционните фирми и банките, които предоставят е, консултации, трябва да спазват е, съответни правила и етичен кодекс те трябва да информират клиентите за финансовите инструменти, които се предлагат и съответните рискове. Освен това, трябва да получат съответната финансова информация за характеристиката на клиента, за неговата финансова ситуация и целите, които той си поставя, за да се регу... предложат максимално добрите условия. не са сегашната директива не е, предвижда конкретни е, режими за извънсъдебно решение. Комисията иска да каже, че що се отнася до сегашната ситуация, евентуалното нарушаване на правилата за инвестиционните консултации, вносителя трябва да се обърне към съответният надзорен орган в Испания. Европейската комисия, като пазител на договорите, има правомощията да заведе дело пред съда, тогава когато има нарушение на европейското законодателство, но няма преки правомощия да предприема действия срещу национални финансови институции, що се отнася до не спазването на техните задължения. Ето защо препоръчваме на вносителят да се обърне към съответните органи, за и да провери дали може да бъде заведено дело. Също така, вносителят би трябвало да се замисли дали е уместно да се обърне към външен консултант. В сегашната ситуация има няколко законодателни акта, инициативи, предприяти за с оглед на консултантите, които не са регистрирани. Целта е да не се допуснат подобни ситуации, в които е изпаднал вносителят. Прието е законодателно предложение за защита на инвеститорите и за повишаване на тяхното доверие. Предвижда се допълнително разрешение в съответствие с изискванията. Субектите, които са освободени по изискванията на директивата, ще трябва да спазват изисквания, които са аналогични. Предоставянето на услуги без разрешително ще доведе до санкции. Освен това, комисията отбелязва, неодавнашното приемане на предложението за повече прозрачност на инвестиционния пазар. И на трето място комисията е приела предложение за директива за кредитни споразумения за жилищни е, сгради. В заключение, петицията говори за неуместни консултации от съответни консултанти, които не са регулирани за продукти. Комисията не може да се занимае пряко с този случай, тъй като той е в правомощията на испанските власти. Има различни актове, които обхващат предоставянето на финансови услуги в Европейския съюз и предприетите инициативи от Европейския съюз ще засилят защитата на инвеститорите. Целта е да се предвидят по-ефективни санкции за нарушаване на правилата и също така държавите членки ще трябва да въведат процедури за извънсъдебно решаване на споровете. Un колега quiere tomar la, la palabra sobre este asunto? Иска ли някой от колегите да вземе думата по тази тема? Никой? Добре. Ако няма желащи да се изкажат, спираме до тук. Можем да информираме имко за това. Предполагам, че никой не е против. Да, наистина. Добре, така и ще постъпим. В 5 часа започва заседанието на координаторите. Искате ли по-рано да го преместим? Съгласни ли сте? Да започнем по-рано. Добре, нека за една-две минути да се опитаме да се свържем с депутатите. И след това... Не знам аз ли да решавам всичко. I don't have any problem to do with you, but... Аз с вас проблеми нямам. First time with agreement for John for me. But he has told me that it's better to wait for... Доколкото разбирам, трябва да изчакаме другите координатори, така че в 5 часа ще започне. Всъщност съжалявам.